Right, let's get going on the explanations of vote. Mr. Kalinowski. Обяснение на гласуването. Господин Калиновски, заповядайте. Благодаря, господин председател. Развоят на техниката е двигател на напредъка на економиката. Ние трябва да търсим по-добри решения за хората. Но не можем да пренебрегваме разходите на научно-развойната дейност. Най-важното в една економика следва да е благосостоянието на хората. Иначе природата ще се бунтува. Ето защо препоръките, които приехме, са толкова важни. Аз гласувах за, тъй като това е добър компромис. От една страна можем да продължаваме да извършваме научни изследвания, но от друга предотвратяваме доколкото е възможно страданието на животни, използвани в опитите. Благодаря. Госпожа Сузейли, заповядайте. Извинявам се за фоновия шум. Colleagues, will you be uh, quiet as you leave the chamber? Mrs. Cizeli, you have the floor. Господин председател, Европейската директива за от 86-та година за опитите с животни трябваше да бъде преразгледана. Аз не съм доволна, че все още се разрешават опитите с животни и в новата директива, но гласувах за директивата по три причини. Първо, защото подобни опити се разрешават само когато те са в полза на човешкия живот. Става дума за човешкото достоинство, за правото на здраве и подходящо лечение. При това положение ще се използват по-малко животни за опити и а, условията, при които се провеждат тези опити, ще бъдат по-благоприятни за животните, с тяхните а, интереси ще бъдат защитени. Благодаря сега господин Яха за една минута. Благодаря ви, господин председател. Защитата на животните е тема, която е близка до сърцето на много хора в Европа. Именно за това госпожа Егле след много преговори успя да постигне напредък тази насока. Да намалява се до минимум използването на животни за научни цели и наистина това е добро компромисно решение. За първи път ние ще постигнем е, особено високо е, ниво на защита и това наистина е добър успех, а сега остава държавите членки да приложат текста на новата директива. Господин Антониоци за една минута. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че по тази деликатна тема, защитата на животните, използвани за научни цели, постигнахме добър компромис между исканията, очакванията на а, тези, които работят в изследователската сфера и а, изискванията за а, хуманно отношение към животните, използвани за научни цели. Именно за това гласувах за доклада на госпожа Егле но смятам, че държавите членки не трябва да използват животни за такива цели, когато законодателството, европейското законодателство позволява и други възможности за постигане на същите цели. Благодаря. Госпожа Магинес. Искам да поздравя госпожа Ягле за нейната работа по този въпрос. Аз гласувах за, защото според мен това е най-прагматичното решение на един проблем, а именно да се актуализира законодателството от 86-та. Това е важно за хуманното отношение към животните, но и за научните изследвания в Европейския съюз. Ние рискуваме учените и изследванията да се насочат извън нашите граници, където нормативната уредба не е толкова добра. Ние трябва да подобрим нормативната уредба и да подобрим условията на животните, с които се извършват опити в научни организации. Но трябва да гарантираме, че ще продължи научно-развойната дейност. Непрекъснато говорим, че трябва да привличаме млади учени и да отделяме повече средства за новаторство и научни изследвания. Нека да защитаваме животните колкото се може по-добре. Господин Келъм за една минута. You, I... Благодаря, господин председател. Гласувах за комплексните насоки. Председателят Барозо вчера спомена, че има 4 милиона свободни работни места. Повечето от тях изискват квалифицирани кадри. Призовавам комисията да внесе система за наблюдение на свободните места в Европа незабавно, което ще включва и паспорта за квалификацията. Господин Келам, все още сме на въпроса за хуманното отношение към животните – може да се изкажете по въпроса за затостта, но да изчакате да стигнем до него. Господин Рудер, за една минута. Mr. Roder? Ja. Sorry. It's Okay. <laughs> Øh, oversættelsen kaldte mig Ryder, så jeg var, troede, det var en tysker, der var tale om. Um... Имаше известно забавене на превода. Е, за това е, не се включих веднага. ние гласува за, но няма тайна, че има аргументи за и против тук. Правата на животните трябва да бъдат е, да се спазват и обществото трябва да гарантира и напредъка в, на медицината и борбата срещу болестите. Трябва да има баланс между тези два елемента – е, нашите научни работници трябва да могат е, да откриват е, ефективни средства за лечение. И наистина беше необходимо, беше нужно да гласуваме за предложението на госпожа Егле и смятаме, че по този начин ще бъде въведено ново законодателство. Господин Перило. Благодаря, господин председател. Искам да направя следното изявление. Докладът е спорен. Аз гласувах за предлаганият компромис, защото смятам, че той е балансиран, е, осигурява защитата на животните, без да застрашава интересите на научните изследвания. Очевидно, опити животни трябва да се до тях трябва да се прибягва, само когато няма други задоволителни средства за експериментиране. Директивата дава възможност за страните членки да защитават интересите на животните, които да страдат колкото може по-малко. Но се повторя, че Европа се нуждае от повече и по-активни научни изследвания. Госпожа Харкин. Искам да поздравя госпожа Иегле. Тя успя да постигне баланс по този въпрос. Правозащитниците приветстват бързото приемане на този компромис. Ще се запазват правата на животните, но също ще се позволят и научни изследвания в Европа, които ще доведат до новаторски лекарства. Компромисът, който постигнахме днес е важна стъпка за хармонизиране на европейското законодателство в областта на опитите с животни. Това само по себе си е много важно. В крайна сметка имаме пределни прагове за болката и комисията има препоръка да извършва контрол върху организации, които извършват опити с животни, когато има някакви сигнали за проблеми. Господин председател, аз гласувах за доклада Егле, защото смятам, че е особено важно да покажем, да подчертаем интереса към тази тема в Европейския парламент. Но нека да припомня, че този текст е добър компромис между науката и хуманното отношение към животните. Но Същевременно ние все още се нуждаем от е, използването на животни за научни цели, нямаме друга альтернатива, но така или иначе това трябва да се извършва в подходящи условия, е, така че животните да не страдат. Това е крачка напред в сравнение с директивата от 86-та година. И за това Смятам, че във всички държави членки тази директива ще бъде приложена, текстът ще бъде хармонизиран за, в името на хуманното отношение към животните и напредъка на науката. Госпожа Заборска. Благодаря, господин председател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 тъй като не се гарантира нито от съвета, нито от комисията забраната на използване на стволови клетки от човешки ембриони. Ние и трябва да имаме отговорност за другите човешки същества, за другите живи същества по света. Готови сме да ограничим използването на приматите за опити с животни, и те да бъдат използвани само когато е застрашен човешкия живот. Това ще правим само когато няма никакви други възможности. Но не може ли същата защита да бъде осигурена на неродените деца? За жалост, чувствах, че се намирам на планетата на маймуните, когато слушах тази дискусия. онези, които искат да направят обяснение на а, класуването си, трябва предварително да дадат такава заявка. Напомням това. Благодаря, господин председател. Подкрепям решенията за защита на животните, които се използват за научни цели това е едно балансирано решение. Но направих грешка при първото изменение, там гласувах за, а всъщност бях против всички изменения и за това искам да обясна това поведение. Благодаря. Госпожа Кети Кайнен, имате думата. Благ... Благодаря, господин председател. Гласувах за и в комисия, защото наистина трябва да се подобри положението в бъдеще. Особено ме притеснява факта, че защита на животните в Европа прави постепенно крачка назад Има редица по-добри процедури, които могат да се използват за постигане на резултати, без да се причинява страдание на животните. Ние трябва да доразвием тези процедури в бъдеще. Важно е да постигнем тези резултати за здравеопазването, но това трябва да се стане без да причиняваме страдания на животните. Благодаря доклада по заедостта, господин Мустава. Господин председател, дискусията а, по този а, въпрос, а, насоките за политиките за заедостта, наистина оказват влияние върху пазара на труда. Установихме липсата на механизми, които да бъдат ефикасни, ефективни при тази ситуация. Трябва наистина да се координират тези политики. Кризата е подчертана тук и тясната връзка между пазарната економика и ситуацията в държавите членки. Държавите членки трябва да приложат директивата от 2001 година, така че да се гарантират устойчиви условия. Тази стратегия трябва да позволи да се избегне нови кризи, но за да се гарантира ефективното действие на тези насоки, трябва достатъчно на време да се поемат ангажименти, така че да има минимални разлики между отделните региони и държави членки. Благодаря. Госпожа Мацони. Grazie, Presidente. Ho votato... Гласувах за, защото съм сигурна, че като цяло решението е правилно и добро. Очевидно е, че не съм изцяло доволна, защото можехме да се поставим някои по-амбициозни цели, особено що се отнася до достъпа на пазара на труда за жените и приемането на правилен метод за борба с неосигурените работни места в Европа. Оценявам работа свършена от докладчика, независимо от краткия срок, с който разполагаше. Подкрепям идеята да се опростят някои от правилата и да се въведат насоки за заедостта, 4 на брой, с които ясно се определя, цел... определя целите, които са заложени в Европа 2020. Трябва да се получим от грешките в миналото и от грешките, които допуснахме за периода до 2010 година. Има съществени предложения, които представляват голям интерес в доклада. Те са много важни за постигането на по-добри условия на работа, за да могат и хората да живеят по-пълноценно. Благодаря. Господин Бесерович, преживяваме финансова и економическа криза. И ние, като всички европейски страни, все още преживяват значителни трудности, включително и в създаването на повече работни места. Либерализацията играе много важна роля Същото е, въжи и за новите технологии. Мисля, че е много важно новите стратегии за откриване на работни места да вземат предвид нуждата от баланс е, между по-високата заетост и предизвикателствата на бъдещето. Съгласен съм с докладчика, че е от стратегическо значение – ще бъде да се е, организира обучение през целия живот. Поздравявам докладчика за това предложение. Господин Мецарош, е, е, ако им не произнасяме името и правилно, кажете ни как да го произнасяме. Как произнасяте името си? Месарош. Лаюш Месарош. Знам, че не е лесно, казва господин Месарош. Господин Козлик. Благодаря, господин председател. За моето име не ви се дава трудности. Уважаеми дами и господа, напълно подкрепям насоките за политиката за заетостта на държавите членки, така както бяха прияти от парламента. растеж и устойчива заетост, е, зелена економика, те всички създават е, предпоставки за да преодолеем е, климатичните проблеми. Природните бедствия, особено наводненията в много части на Европа, показват, че устойчиви работни места могат да се създадат и там, където е необходима борба с опасността от наводнения. Става дума за дренажни системи, системи за борба с наводненията. Тяхната цена ще бъде много по-ниска, отколкото средства, които се изразходват, за да се справим с последиците от наводненията. Господин Уджиас. Благодаря ви, господин председател. Излизането от финансовата криза и началото възстановяване на економиката това е етапа, с който ми преминава сега Европейския съюз, въпреки че скоростта на това възстановяване е различно в отделните държави. Всъщност тази тенденция не е, е в хармония с основните насоки, които предприехме и стратегията 2020. Всъщност растежа е, е придружен от интеграцията, на включването на повече хора. И седмата основна насока, която иска от държавите членки да намалят безработицата чрез конкретни инициативи. Всъщност трудът е в основата на системите като италианската и член първи на италианската конституция. Наистина Италия се основава на е, труда, на трудовата дейност. Още веднъж благодаря, господин председател. Както казах, аз подкрепям интегрираните насоки, които касаят проблемите с заедостта в държавите членки. Същевременно, всяко едно решение следва да отчита и качеството Както председателят Барозо каза вчера, има 4 милиона свободни работни места в Европа към днешна дата. Повечето от тях изискват квалифицирана работна ръка. Призовавам комисията да въведе незабавно системата за следение на свободните работни места в Европа, в която трябва да се включва и паспорт за квалификацията. Европейската цел – трябва да осигури квалифицирана работна ръка на континента. В допълнение към това трябва да намалим административните и нетарифните пречки пред малки и средния бизнес. Благодаря. Господин Антанан Йоци. Уважаеми колеги, аз гласувах за докладът защото съм съгласен с подхода на докладчика. Подкрепих е, измененията, внесени от комисията. Но в никакъв случай Мисля, че можем да се съгласим с това, което в доклада се казва, че ако искаме нашата стратегия за 2020 година да бъде стратегична, трябва насоките за заетостта да се прилагат както трябва, да преодолеем социално-економическите различия между страните членки, като използваме структурните фондове и фондовете за сближение. Госпожа Харкин. Въпросът е, съветът ще вземе ли предвид препоръката? Миналия път се зарадвах, като чух Белгийското председателство, че ще вземе предвид препоръките на парламента. Но искам да кажа на съвета, че е много важно да приеме много от чудесните препоръки, които се съдържат в доклада на господин Ори. Особено тези, които касаят по-доброто управление. Всички са съгласни, че отворения метод на координация няма ефект, що се отнася до Лисабонската програма. Трябва да направим така, че някои от целите които се съдържат в нея, да бъдат обект на контрол и да видим дали използваме целите за 2020. Радвам се, че е прието изменение 62. Така ще се намалят регионалните различия. И на последно място напълно подкрепям идеята, че заетостта следва да се реализира при достойно условия на труд, както препоръчва Международната организация на труда. Господин Секиевски. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Европейската комисия иска, изиска интегриране насоки за политика за заедостта до 2020 година. Мисля, че това е правилна крачка напред. Тя свидетелства за нашето желание да поемем своята отговорност прямо пазара на труда. Предлаганите насоки са последователни, е, достатъчно ясни. Трябва да се стремим да ограничаваме нивото на безработицата. Трябва да увеличаваме броя на онези, които учат в университетите, да се борим с социалната изолация и бедността. Всичко това се гарантира използването на напълно на възможностите на пазара на труда. Трябва да създаваме качествени работни места, наред с инвестициите, които влагаме за поощряване на економическото възстановяване. Страните членки в Европейския съюз трябва да действат именно така. Надявам се, че документа 2020 ще донесе резултатите, които очакваме от него господин Хаман. Преди 30 години страните от Стара Европа, 15-те държави членки, вземаха 36% от БВП в света. Сега тази цифра е 25, след 10 години ще стане 15 на 100. Защо става това? Не може да предам всичко това на Азия. Истината е, че ние налагаме по-високи данъци, имаме по-строг разрешителен режим, има повече бюрокрация. Когато конкуренцията бе главна от континента, това имаше смисъл, но няма смисъл от него в свят, в който се конкурираме с Китай и Индия. Това е още една причина да разширим хоризонта си, да се откажем от този регионален митнически съюз и да преоткрием глобалното измерение, което е било дадено за нашите предци. Благодаря. Първо, положителните аспекти на доклада. Много важно е всички да подкрепим идеята за учене през целия живот. Твърде дълго време човек имаше само един шанс за изпити. Конкретна възраст 11 години или 18 години. Това предопределяше бъдещето в една непрекъснато променяща се економика, може да се окаже, че някои сектори ще изчезнат, ако няма възможност за учене през целия живот. Но не трябва да забравяме и по-общата картина. Много често в парламента говорим за социална Европа. Но това понятие много често прикрива политики, с които се пречи на разкриването на работни места и се затруднява допълнително малките и средни предприятия, а те са двигател на економиката в Европа. Правителството и държавите не трябва да се пречат на малкия бизнес. Нека те да могат да разкриват работни места и да създават просперитет за всички. Благодаря правата на човека в Иран. Ерминия Мацония е първа. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Поисках предварително да се гласува тази, това предложение за резолюция. Аз гласувах за а, не, но очаквах нещо повече. Очаквах нещо повече от този парламент. Това беше решение по успешност, но а, това е въпрос, а, който а, наистина трябва да ангажира всички нас, защото трябва да спасим тази жена. Това е ангажимент и за нашия парламент. Ние не можем само да. А, осъждаме подобни ситуации, а същевременно да имаме едно и също поведение към да не се променя отношението ни към Иран. И Иран тук проявява една още по-голяма арогантност към държавите членки, към европейските институции. Остава глух към всички наши призиви. През последните 12 месеца още повече се влуши това поведение и сме свидетели на факти, които говорят против поетите от Иран на международни ангажименти. Смятам, че трябва да се вземат по-сериозни санкции към тази държава от държавите членки, от европейските институции. Не можем да продължаваме да поддържаме дипломатически отношения с държава, която не приема и не се вслушва в нашите апели such a... В дългият ми опит в Европейския парламент никога не съм виждал такова огромно мнозинство. Само един глас против, 600 е, е, за и 300 на въздържали се. Мисля, че пращаме много силно послание към Иран. Е, господин Килами. Благодаря, господин председател. Аз разбира се подкрепих проекто резолюцията. И искам, това е още един призив е, за спасяване на живота е, на госпожа Аштяни. Но тя не е единствена. Над 300 жени са били убити с камъни, откак този терористски режим е, пое властта. Продължават публичните екзекуции чрез обесване. Трябва да направим всичко, което по силите ни, за да спасим живота на госпожа Аштяни. Но дори да постигнем това, природата на този режим е, най-вероятно няма да се промени. Затова трябва да подкрепим е, без всякакви резерви онези в Иран, а те са милиони, видяхме го миналото лято, които се опитват вместо сегашният режим е, да се възцари едно демократично, открито управление. Трябва да им помогнем с каквото можем. Благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. И аз съм съгласна с вашите думи. Поздравявам госпожа Мацони за нейната работа по тази резолюция, която напълно подкрепям. В оживлението от тази седмица в Страсбург е едно от заседанията, което бе най-важно бе това, за което имахме най-малко време. Жените от Иран, които бяха тук, за да подкрепят тази резолюция. А, имаше среща с тях и е, получихме. Е, е удивително е, че получихме повече имейли е, по въпроса за хуманното отношение към животните отколкото по въпроса за Иран. А, просто съобщавам това като факт. Много жени в Иран са осъждани за престъплението Мухареб, което означава война срещу Господ. Но всъщност те се опитват просто да възстановят своите права в своята страна, да променят положението в страната. И за това се изправим тук в подкрепа на тези жени и парламентът с, с огромното мнозинство, с което подкрепи днес тази резолюция, а, очевидно иска да подкрепи тези жени. Госпожа Маскардини има думата. Благодаря. Тази резолюция е първата важна стъпка, която дава възможност на парламента да се включи в една борба за спасение на човешки живот и за борба срещу един потиснически режим, в който няма нищо хуманно. Смятам, че всяка дума казана в този парламент – трябва да бъде камък, поставен пред онези, които убиват хора с камъни, така че да се изгради една огромна стена на срама. Тази варварска жестокост надхвърля всяка жестокост, която можем да свържем с зверовете. Осъждаме тези престъпления и казваме на престъпниците, че времето им е времето им скоро ще свърши. Господин Такола има думата. Господин председателю, гласувах за доклада, и искрено се надявам, е че той ще позволи да се бъдат спасени хората, за които говорим. Мисля, че в тоталитарни системи, като тази в Иран, няма да се обърне толкова внимание на нашето послание, поне не вниманието, което то заслужава. Но все пак ние се нуждаем от това да изпращаме повече подобни послания, насочени против нарушенията на правата на човека, защото подобни нарушения трябва да се опитаме да предотвратим и прекратим. Трябва да гарантираме, защото правата на човека да получават дължимото им внимание. И подобни доклади отбелязват и потвърждават нашата воля да застанем зад защитниците на правата на човек. Винаги трябва да правим така, че да изразяваме ясно позицията си против тоталитарните системи, за да допринесем за тяхното изчезване. Както правилно посочихте, Днес имаше значително мнозинство. Аз бях сред тези, които гласуваха за резолюцията. Никога не съм носил подобна тениска преди но тук говорим за несъразмерно наказание смърт за твърдяно престъпление. Това е толкова несъизмеримо, толкова отвратително, толкова ужасно, че трябва да се противопоставим. И надявам се посланието да стигне до иранските власти. Става дума за устаряло поведение. Политическо Нашето внимание е насочено към съществуването на смъртно наказание в много страни. Надявам се, че нашият протест днес ще насочи вниманието на хората към преодоляване на това положение. Както други колеги казаха, 300 души са заплашени от подобно отношение и за това ние трябва да се противопоставим. Господин Камал, когато става дума за Иран, ние всички е, споделяме едни и същи е, чувства и резултатите го показаха. Е, всички гласуваха в подкрепа от всички политически групи. Ужасяващо е, че тези две жени не са били съдени по, справедлив процес. И когато са опитали да намерят адвокати, които да ги защитават, самите адвокати са били прогонени от страната. Това е една страна, в която правителството пренебрегва резултатите от изборите и след това пребива хора, които се опитват да възстановят демокрацията. Виждаме какво се случва и с Бахайте, а нека да ви припомня и за Ибрахим Хамиди, който бе обвинен в хомосексуалност и бе и това, че се допуска преследване на хора поради тяхната сексуалност е също едно петно върху тази страна. Като заместник председател, отговарящ за правата на човек и демокрацията, аз съм напълно съгласен с всичко казано до тук в залата и след като преди няколко години лично наблюдавах действието на съдебната система в Иран, мога само да изкажа своя ужас по отношение на настоящата ситуация и като всички вас и аз се надявам, че а, това ще а, е, е, прекъс... А, е, че положението ще достигне до своето разрешение. И се надявам, че единственият глас против е бил грешка. Господин Ханат, благодаря, господин председател. Иранската революция ще се разглежда като А, е, един епичен, е, едно епично събитие, е, като Френската революция. И това, което направиха аятоласите, бе, че превзеха американското посолство. докато дори е по време на Втората световна война се е зачитала независимостта на посолствата и тяхната територия. А какво направиха властите в Иран? Те спонсорираха ужасяващи престъпления и тези престъпления достигнаха и до Лондон, и до Буенос Айрес. Ако ние самите повече защитавахме принципа на териториалната юрисдикция и демокрацията, щяхме да сме още по-добре поставени да ги осъдим. Надявам се, че всички депутати, които искрено говориха за липсата на представително правителство в Иран, ще приложат същите стандарти следващия път, когато имаме референдум в Европейския съюз. Благодаря на всички, каза председателят. Преустановявам заседанието, което ще продължи в 3 часа.